Good afternoon, colleagues, and... Здравейте, колеги! Е, добре дошли на всички. Добре дошли на нашето заседание. Е, желая ви щастлива нова година след празниците. Ако няма възражение, дневният ред е прият. Сега езиковият режим. Нямаме превод на датски, хрватски и галски. От 5 октомври имаме протоколите. Ако няма възражение, те ще въжат за прияти. И така, колеги, започваме с а, четвърта точка. Това е командировката на Либе в Тунис на 18-21 септември. Имаме колеги тук сред нас от Тунис, включително и посланикът на Тунис. Делегацията на Либе в Тунис беше много важна. Е, тя ни помогна да разберем по-добре е, за какво става дума при сътрудничеството с Тунис и Либия, но също така и за отношенията ни с Либия. Става дума тук за управление на границите, на миграцията. Говорихме в Тунис с различни заинтересовани страни, включително министъра на външните работи. Говорихме с представители на агенции на ОНЕ, на агенции от Либия, представители на гражданското общество. Дискусията днес ще се състои на базата на проекто доклад. Така че всички колеги нека да направят, ако желаят, коментари по този повод. Аз като председател искам да благодаря на тунезийските власти и на посланника за много важните и задълбочени разговори, които водихме в рамките на делегацията. Много важно беше за нас да разберем връзките между Тунис и Либия. Имахме много добър достъп до информация, до хора, които са пострадали от миграционната ситуация. И така обръщам се към колегите, които бяха в делегацията, ако те искат да вземат думата. Мари Кристин, искате ли да вземете отношение? Госпожа Вержа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 ние не можахме да пътуваме навсякъде, където искахме по съображение за сигурност. Опасенията ни за Либия бяха по-скоро потвърдени от реалността на положението на мигрантите, ситуацията с правата на човека като цяло. В тази разрушена страна получихме потвърждение, че потвърждение за това, че либийското правителство контролира само една малка част от страната и въпреки, че проведахме среща с бреговата охрана на Либия в Тунис, разбрахме, че тази брегова охрана на Либия е, успява да контролира много малка част от либийското крайбрежие. Ситуацията не се подобрява. Продължаваме да получаваме информация за, ситуа... за трудната ситуация, въпреки че правителството е предприело някои мерки, които са само еднопосочни. Е, те връщат хора в Нигер с е, е, риска да дестабилизират тази страната, без да взимат мерки, за да могат хората, които са на либийска земя, да пристигнат в Европейския съюз продължават да изтласкват корабите към Либия. Има създаден е център в Либия, който е във връзка с център в Италия. Проектът все още не е приключил. Е, това е тревожно, защото е, призивите за помощ пристигат в Либия, а не в Италия, а в Либия е, е цари беззаконие. Биха могли да вземат, да бъдат взети мерки срещу случаите на насилие изнасилванията, срещнахме се с международни организации и те ни казаха, че в Либия няма съдебна система в Либия и няма възможност да се подадат оплаквания и жалби срещу унези, които извършват изключителни жестокости срещу мигрантите. Тези проблеми не могат да се решават в съответствие с правото поради липсата на съдебна система. Чуваме и изказвания, които са разнопосочни и аз смятам, че те налага да продължим да работим в нашата комисия, що се отнася до Тунис. И тъй като бяхме в Тунис, обсъдихме ситуацията на мигрантите в Тунис. Основният елемент е, може да се обобщи а, като заключение, че Тунис се превръща в страна на иммиграция, роля за която страната не е подготвена и ние трябва да им помогнем. Онова, което се случва в Тунис за черните списъци и прането на пари, финансирането на тероризма, не е най-добрия сигнал, който Европа би трябвало и да изпраща към Тунис. Има няколко елемента, свързани с ситуацията в Тунис, които ми направиха впечатление. Първо, необходимостта Тунис да адаптира законодателната си система. Внесени са няколко текста в Народното събрание и ние трябва да разговаряме с властите да бъдат обсъдени тези текстове с оглед на положението на мигрантите в Тунис. Срещнахме се и с мигранти, които ни казаха, че са в деликатна ситуация, тъй като те тъй като те пребивават незаконно на тунизийска територия и са застрашени от санкции. Заедно с това им е трудно да се върнат у дома си, тъй като не могат да си платят пътя. Е, ето, че е необходимо Тунис да преразгледа законодателството си и що се отнася до тунизийците, които искат да емигрират към Европейския съюз, е много важно да продължим да подкрепяме споразумението за мобилност между Европейския съюз е, и Тунис. Преговорите са в застой. Европейския съюз от, отказва споразумението да се а, води а, и с, смятам, че споразумението за мобилност има две страни. Споразумение за реадмисия, с което аз не съм съгласна, но също така а, а, либерализация на визите, а, според мен, то не е достатъчно отворено от гледна точка на очакванията на Тунис – и тук трябва да се включи реципрочно признаване на дипломите, което е много важно за страните от Магреба и за Тунис. Това е което исках да кажа, господин председател, по тези въпроси, които за мен бяха много важни в рамките на тази мисия. Благодаря, Мари Кристин. Това беше много пълно. Господин Щечина е, е беше член на делегацията от името на НП. Ще говоря народния си език, така че служете си слушалките. Ваше превъзходителство, драги гости от Тунис, радвам се, че сте сред нас днес. Смятам, че е много важно да обсъдим заедно сериозната ситуация с бежанците. Тя засяга и нас, и вас в Тунис. Искам да привлека вниманието на всички ви към един въпрос, който ме тревожеше по време на цялото посещение. Разбира се, ние се спряхме на проблемите на Тунис, но заедно с това ние хвърлихме поглед и към Либия. И за Тунис либийският въпрос е от много голямо значение. Аз бих искал да се спра на срещат, на една срещани с журналисти. Мисля, че нашият уважаван координатор го препоръча. Много интересна среща. Срещнахме се с един човек, който работи в Либия от повече от две години, по-конкретно по въпросите на трафика на хора. Защо казвам всичко това? Казвам го, защото в Либия има няколко десетки журналисти, които работят и живеят там, рискуват живота си, за да ни информират за събитията там. И заедно с това Европейският съюз няма посолство в Триполи, има посолство в Тунис. И може би служителите в посолството от време на време посещават Триполи за по няколко часа с самолет и след това се връщат обратно. Е, как ще се справят с тези сложни въпроси, които стоят пред тях като дипломати, ако не проявят и една минимална част от коража на журналистите? Е, но за да не бъда прекомерно песимистичен, е, искам да спомена още нещо, а именно срещата с полковник Масуд. Той е ръководителят на Международното сътрудничество за либийската брегова охрана. За мен той ни насочи към конструктивните разговори, които Европейския съюз трябва да води в Либия. За тази цел ние трябва да проявим смелост, дами и господа, уважаеми дипломати. Изказването на полковник Масуд ни посочи решението. Европейският съюз дава пари, обучава военнослужащи, обучава тези много очарователни господа в либийската брегова охрана. Сътрудничеството е възможно, но без личния кораж, личната смелост, необходима за решаване на тези въпроси, пътят пред нас се очертава да бъде много дълъг и много труден. Председателят, благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Не, благодаря на Тунис, на властите на Тунис. Знам, че всички членове на тази делегация, в която участвах и аз, е, бяха впечатлени от е, достъпа, който имахме не само до организациите, но и до мигрантите. Чухме различни истории. Делегацията беше необичайна, защото оценихме ситуацията в Либия от една страна, но получихме достъп и до ситуацията в Либия, където това съчетание е много необичайно и това е особено полезно за нашата дейност в тези области. Мари Кристин, според мен, ни даде много изчерпателно резюме на целите, които си поставяхме. Е, докладът е, е красноречив. Той е полезен за нашата работа. Благодаря на двамата колеги, които се изказаха. По другия въпрос, ако никой друг от е, ако сега, ако представителите на посолство на Тунис искат да кажат някои думи, да, господин посланник, за няколко думи. Благодаря, господин Мораеш. Много се радвам, че съм тук. Често идвам тук да се срещна с комисията Либе. С мен са и двама държавни секретари, единия по външните въпроси, а другия по външна търговия. Те са тук в е, рамките на развитие на сътрудничество между Тунис и Европейския съюз. Моята приятелка, госпожа Вержа, говори по една тема, която не исках да повдигам днес. За съжаление, Тунис е изправена пред три проблема. Първо, на юг имаме съседи, т.е. Либия, за които говорихме. Освен това, списък на данъчни обежища. Да, Тунис е рай, но не е данъчно обежище, не е данъчен рай. След... Освен това, излезе още един списък – за изпирането на пари и финансирането на тероризма и Тунис като субект. Това ме шокира. Тунис пострадахме от тероризма. При нас няма нито трафик на хора, нито изпиране на пари. Ситуацията, за съжаление, у нас се разви неблагоприятно и да се включва Тунис в този списък е шок за нас и бихме искали да се даде възможност на Тунис да обясни и да покажем, че правим промени. Депутатите в Тунис нямат е, кабинети, нямат е, бюра, е, те са изправени пред купчина, да, огромни купчини документация. Трябва ни възможност, време да се обясним. Що се отнася до списъка, за черния списък, имаме надежда, за съжаление, писмото на министра на финансите дойде късно, не успяхме да го прочетем. Това, че сме включени в такъв черен списък, ни шокира. Има страни, за които цял свят знае, че са данъчни убежища, пък не са в списъка. А, Тунис има законодателство от 1972 година за насърчаване на чуждестранните инвестиции какви са инструментите за привличане на инвестиции, ако нямаме благоприятно данъчно облагане. Това е единственото, което прилагаме от 1972 година, за да привлечем инвестиции. Всички знаете, че имаме нужда от подобни инвестиции, имайки предвид е, е високата, упорито високата безработица в нашата страна. 15% е безработицата, особено младежите около 650 хиляди са безработните младежи, половината с висше образование. През 2011 година имаше нещо, което ме шокираше. Един младеж, един човек размаха дипломите на четиримата си сина, които бяха безработни, независимо от висшето си образование. А, това е положението в Тунис. това казах в самото начало, че сме изправени пред три проблема. Първо, съседите ни на юг, изпирането на капитали, финансират на тероризма. Кой може да каже, че Тунис финансира тероризма? Ние сме в една перманентна война срещу тероризма. Сега ни включват в списък за изпиране на капитали, финансиране на тероризма и данъчно убежище. Това е изумително. Чуваме общи окоръжителни думи от Европейския съюз и парламента, от друга страна а, ни се нанася удар. През последните години ние положихме огромни усилия с тези списъци. Ще се а, наложи допълните, ще се а, постави под допълнителен натиск страната. Това е. Ще дам думата на държавния секретар с ваше разрешение. Извинявайте тази точка нямаше за цел да обсъждаме директивата за пране на пари. За да, бъда, за да не бъда група, само една минутка. Една минута. Не повече. Господин председател, аз дойдох тук, за да ви поздравя, да поздравя вашата комисия, защото имах привилегията и честа да ви приема в Тунис. Беше ви осигурен пълен достъп, за да можете да зададете своите въпроси и да получите информация от първа ръка. Но тъй като сме в Комисия защита на основните права и свободи, искам да ви кажа, че Тунис, която гради своята демокрация всеки ден, иска да се вдъхновява от вашия модел на Европейския съюз. Европейския съюз е пространство на свобода, което е много важно за нас. Ние сме на етап на е, изграждане на е, такава система – ние имаме привилегировани взаимоотношения с Европейския съюз в различни области и ние сме делегация. Господин държавния секретар по външна търговия води преговори. Ние сме тук, за да водим нашите разговори в една деликатна рамка. Става дума за един пакет – и, по, и за това е, бихме искали да се даде възможност и време на Тунис е, да гради демокрацията без е, да се издигат пречки, които да я блокират. Това е което исках да кажа. Благодаря ви и е, благодарим възможността да бъдем чути. Благодаря и на двама ви. Благодаря ви за казаното. Обръщам се пряко към посланника госпожа Вержа. Повдигна въпрос, свързан с петата директива за пране на пари. Права е да повдигне въпрос, защото по време на коледната вакансия бяхме във връзка с посолството, защото Тунис беше включен в списъка по повод на директивата и разбираме парадокса и проблемите с оглед на това, на което сме свидетели. То беше изразено от госпожа Вержа. Само да обясня на колегите какви мерки предприехме. Съответната директива не е само за Либе, тя е, е и в правомощията на Комисията по економически въпроси председателите и на двете комисии удължиха сроковете за обсъждане на включването на Тунис. Благодаря на координаторите за бързата им реакция. очевидно, нашата комисия проявява практически, прагматичен подход. Посетихме Тунис, разбираме миграционния натиск Партньорството трябва да бъде реално, наясно сме с това а, и ценим сътрудничеството. Сега предстои следващата стъпка, а именно да използваме времето, което е необходимо за аргументация. Трябва да видим къде може да се постигне напредък. Вашите изказвания днес бяха много полезни. Благодаря ви за присъствието и за изказването. Благодаря и на колегите за изказванията. Исках да обясня това за колегите, които не следят пряко темата. И така, благодаря ви много. Сега продължаваме нататък. И така, колеги, извинявайте, аз изпропуснах Аз искам да кажа нещо по реда, който следваме, ако може, т.е. по процедурен въпрос. Виждам, че това е много важен въпрос, а няма колеги. Ясно е, че много от нас трябва да вземат, е, е, да, да имат участие в е, Комисията по тероризъм, но въпреки това, може би е хубаво двата, два, двата секретарията на двете комисии да се постаря, да не се дуплират заседания, за да не трябва да се разделяме така. Благодаря, госпожо, това наистина е много важно. За съжаление, един от проблемите със специалната комисия е именно този, че има членство, дуплиращо се членство в две комисии и това са последствията от едно такова членство. Аз съм също член на специалната комисия за борба против тероризма това се получава. Нашия секретариат прави всичко възможно да избегне дуплирания, но проблеми съществуват. Ние много се стараем да не се получават такива ситуации. Надяваме се в бъдеще това наистина да се получи. Полагаме всички усилия. Няма да е лесно обаче. И така. Но това не е единствената причина за това, че много хора отсъстват, но така или иначе ние ще положим усилия. Сега преминаваме към пета точка. И е, така, това е пета точка. Това е обмен на мнение, който изискахме с комисията по въпроса за приноса на комисията към дебатите на лидерите на Европейския съюз относно вътрешните и външни измерения на политиката за миграция. Имаме различни приложения, които обсъждаме в Либе, например за презаселването, за декларацията с Турция. Освен това, съобщението на комисията засяга и законодателния пакет за реформата на системата за обежище. Искаме да получим една обща перспектива, по-голяма, по-широка перспектива е, към миграцията. Стремим се към един холистичен подход към миграцията. Пакетът е, т.е. докладът, по който работеха нашите колеги госпожа Мецола и Кенге, бе прият през април 2016 година. Колегите от комисията, господин Мортю и госпожа Кноцен, предложиха много мило да участват в нашето заседание. Господин Мортю е заместник директор от комисията. Той ще направи кратка презентация. А Красимир Николо, Николов е тук от външната служба. И така, честита нова година и имате думата за презентацията. Благодаря и аз също ви желая е, щастлива нова година на вас и на вашия екип, на всички присъстващи днес тук. И така, на 7 декември е, комисията излезе с едно съобщение. Тук става дума за много ясена пътна карта с ключови действия по въпроса за пакета за миграцията. Надяваме се, благодарение на този пакет, най-накрая да имаме до юни тази година видими успехи. Но преди да премина към същността на пакета искам да направя кратък преглед на случилото се до момента. Ето, например, през последните 12 е, месеца броят на беженците през Средиземноморието намаля много, намаля значително. броят намаля от 177 е, 000 през 2016 година на 35 000. Освен това, е, намаля и броят на пристигналите в Гърция беженци. така че това е почти петкратно намаление. Освен това, виждаме и намаляване на броя на пристигналите в Италия. Само 19 000 са пристигналите през 2017 е, година. Това е намаление с 30%. Така че имаме и много успешната програма по презаселване. Повече от 25 000 хора участваха в тази програма програма. Това бяха хора в неравностойно положение, уязвими хора. мисля, че това е само началото на промяната на нашата политика, тъй като по принцип хората, които трябваше да бъдат засели, презаселени, са, бяха около 80 хиляди. Около 30 хиляди е, човека участваха в специална програма за международна защита. Това бяха хора от Гърция. И така, ключовето послание на съобщението е, че има напредък, но въпреки това трябва още много усилия да бъдат положени, да се консолидират усилията в много различни области, за да имаме успех. Трябва да видим по-стабилна за бъдещето политика, а не решения, предприемани спонтанно. Тоест, това е нещо, което и парламентът, и за което парламентът се застъпи. Тоест, трябва да продължим в по един задълбочен начин, както във вътрешен план, така и във външен план що се отнася до миграционната политика. Без тези два аспекта няма да може да изградим една холистична система, няма да може да имаме баланс и солидарност. Няма магическо решение, няма една мярка, която да реши проблема. Е, проблемите и предизвикателствата са огромни. Миграцията има различни измерения и възможността за успех – зависи от успеха във всички области. Нека сега кажа нещо за основното послание в съобщението за реформата на общата система за обежище. И така, още през 2016 година имахме проект за реформа. Много време измина, трябва да намерим споразумение – Надяваме се до средата на 2018 година да има видим напредък. Надяваме се на подкрепа от съвета и от държавите членки. Нещата са много спешни, защото става дума за бъдещето ни. Не би трябвало да продължаваме да работим в кризисен модус, както казах. Е, трябва да имаме холистичен подход. Трябва да имаме една стабилна система. И така, е, обръщаме се в съобщението към двама, двата закон, съзаконодателни органа. Нашата основна цел е сближаване и стимули за намаляване на вторичните движения. Смятаме, че трябва да има по-добра защита на онези, които се нуждаят от нея и в същото време да се справим с злоупотребите и да върнем онези, които нямат нужда от защита. Мисля, че всички ние трябва да сме готови да положим съответните усилия, да предприемем съответните стъпки, за да постигнем европейските стандарти. Аз съм загрижен обаче, че голяма част от европейската добавена стойност не се постига в момента. Не знае дали ще може да постигнем напредък по всички е, досиета за миграцията. Има обаче напредък по отношение на Агенцията за обежището. Имаме споразумение тук, имаме напредък по отношение на Евродак, преговорите, но трябва да има по-добър напредък по отношение на регламента за критериите, директивата за приемане, но, за условията за приемане на беженци. Има трилози, които вървят в момента за процедурата на обежище равнище. Това е нещо много важно. Трябва съветът и парламента да се споразумеят по това досие, а също така и по а също така трябва да почитай, че се надяваме преговорите по този въпрос да започнат през май тази година. Сега за, за за Дъблинския регламент. Смятам, че трябва да се реформира системата за поделяне на отговорността и солидарността, а именно тук става дума за реформа на Дъблинския регламент. Трябва ни структурно решение за бъдеще. Вие в парламента сте приели вашата позиция, вие сте много ясни по нея. И сега е ред на държавите членки те да излязат с позицията си. Надявам се българското председателство да започне работа по това досие. Има група, която работи по това. Тя ще се срещне тази седмица и ще подготви бъдещото, бъдещото решение на лидерите. Искам също така и да подчертая някои основни послания от страна на комисията към парламента. Аз не смятам, че промяната на дъблинската система е, ще е възможна без един основен компонент за реагиране в кризи. Също така искам да съм много ясен, че а, презаселването а, не беше разумна мярка. Нека погледнем цифрите и ще видим, че а, чрез презаселването, е, инструмента на презаселване беше много успешен и много добър за Гърция и за Италия. Ако погледнем статистиката, ще видим, че 45 000 хора е, подадоха заявление за презаселване. Е, малко под 34 000 са действително презаселени. Какво означава това? Имаме е, всъщност 90% успех, 90% на успеваемост, т.е. презаселването не е приключило. И това става преди приемането на реформата на Дъблинския регламент. Ето защо тази реформа е много важна, много необходима. Ние от наша страна ще продължим да финансираме тези усилия. Но заедно с това искам да кажа, че трябва да работим и по другите стълбове на миграцията. Ние предложихме решителни стъпки именно в тези области. Ще ги спомена накратко. Най-напред защита на външните граници. От година и половина имаме е, бреговата охрана и граничната охрана, регламента за нея. Е, положени са усилия. Имаме напредък по отношение на агенциите над 170 хиляди гранични офицери са разположени по външната граница, но още много неща трябва да се направят. До март месец е, тази инициатива трябва да е пълно, е, напълно оперативна. Все още имаме нужда от около 200 човека за екипите за бързо реагиране. Е, много, някои от държавите членки все още не са изпълнили ангажиментите си. Така че държавите членки тук трябва е, да се задействат. Освен това, важно е да видим и по-важен, по-голям напредък по докладването. Зная, че е, областта е много чувствителна, за това ни трябва пълна прозрачност и докладване. Това, от което имаме нужда, е качествен скок, напредък и по отношение на операциите за връщане, както от страна на държавите членки, така и от, на, от страна на агенциите. Ние си поставихме амбициозни цели за агенциите в тази област. Искаме 30% увеличение до март и 40% до, кър, до, кър, до юни 2018 година увеличение на връщанията. Освен това, важни са и легалните пътища за миграция. Може би някои от вас знаят, че през септември се обърнахме към държавите членки за презаселване на 40 000 човека. Получихме много обещания и за финансова подкрепа. Надявам се, че може да постигнем целта до от 50 000 лица презаселени. Има предизвикателства. От една страна има нужда от квалифицирани хора на трудовия пазар, от друга страна обаче имаме нужда от координирани мерки за управление на координацията. Надявам се да има ясни успехи през май тази година. Мога да кажа, че от страна на комисията ще направим всичко възможно. Надяваме се да се постигне и споразумение за амбициозната синя карта. Това е много важно, особено що се отнася до висококвалифицираните хора и професионалисти. Смятам, че колегата ми от външната служба ще каже повече по този въпрос. Сега само няколко думи за прилагането, прилагането на декларацията между Европейския съюз и Турция. Ситуацията в Либия е много уязвима. Аз ще съм в Либия през следващите 10, 10 дена, за да видя на място какво може да направим, за да подобрим ситуацията там. Виждаме увеличение на хората, на броя на хората, които доброволно искат да се върнат. Е, ние поощряваме тази тенденция. Освен това виждаме и първа, първите евакуирани хора, които с, биват евакуирани от Либия. Надяваме се да има презаселване от Либия до края на февруа, февруари. И още едно послание, което смятам за важно. Искаме държавите членки да продължат приноса си към доверителните фондове, доверителния фонд, особено за Северна Африка. Е, имаме нужда от допълнителни средства, около 110 милиона ни липсват. И така това са основните послания на нашето е, съобщение. важното е, че ни трябва една стабилна система, не бива да реагираме адхок на миграцията и което е повече трябва да работим на всички форм, на фронтове едновременно. Това ще ни позволи да създадем една стабилна и устойчива политика за миграцията. Благодаря ви. Благодаря ти, Саймън. Тук е господин Николов от СВД. Вие замествате Лотък, но заповядайте. Благодаря, господин председател. Позволете ми в началото да се извиня от името на госпожа Кнуцен, която не може да присъства днес. Нека да добавя само две неща във връзка с постигнатия напредък и във връзка с приноса на европейските институции, що се отнася до външните аспекти на миграцията. На първо място напредъка по така наречения Централно-Средиземноморски маршрут. На второ място и този въпрос е свързан с първия. Настоящото състояние на нещата относно дебата за миграцията на глобално ниво. Ние поставихме ударението върху Централно-Средиземноморския маршрут през последните няколко седмици. Опитахме се да приложим на практика всички мерки, свързани с онази работна група, тристранна работна група, която беше създадена на срещата с Африканския съюз на 13 ноември, за да подобрим положението на мигрантите в Либия. Ние се опитахме да работим в сътрудничество с нашите партньори от Африканския съюз, с нашите партньори от ВКБОНЕ и с представителите на Международната организация по миграция. Проведохме редица срещи на оперативно и високо ниво в Адис Абеба, например. Тук в Брюксел имаше среща на високо ниво на 14 декември. Имаше една среща в Тунис точно преди празниците. Там имаше представители на Тунис, на Африканския съюз, на двете агенции. Както спомена господин Мордио, ние се подготвяме за пътуване на високо ниво до Триполи. То ще се осъществи до края на настоящия месец. Бих искал да подчертая, че ние работим в тясна връзка с либийските власти. Искаме да имаме наистина добро сътрудничество и на политическо, и на оперативно ниво. Това ще бъде и целта на нашето посещение. Що се отнася до въпросите, които следва да намерят своето решение, искам да спомена достъпа до центровете за приемане в Либия. Това е един от най-проблемните, даже най-проблемният въпрос до сега. Работим много заедно с агенциите на ООН и с либийските власти с цел да се гарантира присъствие на хора от Международната организация по миграция и от ВКБОН в тези центрове. Защитата на мигрантите трябва да се осъществява според международните стандарти. Още един въпрос, който искам да спомена, нещо по което работим, това е оказването на консулска подкрепа. за да може връщането на мигрантите в страните им по происход да се осъществява гладко. Точно по този въпрос трябва да кажа, че имаме много добро сътрудничество с нашите партньори от Африканския съюз. Те помагат за да има консулска помощ от различни държави, особено от страна на онези, които нямат постоянни консулски представителства или посолства в Либия. И третия въпрос, който искам да спомена, е свързан с проектите за реинтеграция в страните по происход, след като мигрантите се върнат. До края на годината според информация на МОМ, сме станали свидетели на повече от 20 000 доброволни връщания, подпомагани доброволни връщания. Това е огромно увеличение в сравнение с само хилядата връщания, които бяха регистрирани през предходната година. Сътрудничеството, което имаме с различните агенции на ООН и с Африканския съюз, демонстрира, че е много важно да има цялостна ответна реакция на миграционния проблем. Необходимо е, освен това да има по-активни действия от страна на нашите африкански партньори. Ние се опитваме да разговаряме все по-активно и на световно ниво. Опитахме се да видим до каква степен сътрудничеството между континентите функционира. Това сътрудничество е много важно. Знаете, че се провеждат разговори в момента по два глобални пакта за миграцията и за бежанците. На прага сме на подготовката за официалните преговори по глобалния пакта за миграцията. Преговорите ще започнат идния месец ще имаме първи или нулев, така наречения нулев проект на текст, който трябва да, да получим до края на месеца. Възоснова на този текст ще се подготвим за преговорите. Следва да се подчертае капацитета на Европейския съюз да участва в подготвителните консултации, както и възможността на Съюза да говори с един глас ние трябва да дадем своя принос в това глобално начинание. Знаете, че държавите членки единодушно се съгласиха да се говори с един глас, особено по отношение на конкретните аспекти на глобалния пакт за миграцията. Резултата до сега се основава на една единна позиция – зад която застанах всички държави членки в подготвителната фаза. Много е важно да има добри подготвителни действия, особено с оглед на решителния кръг от преговорите. Очакваме той да се случи в края на годината. Трябва да продължим да разговаряме с държавите членки, включително с българското председателство. Трябва да имаме добро сътрудничество, за да имаме единна позиция на Европейския съюз за тези официални преговори. Благодаря. Благодаря ви. Нека сега да преминем към колегите, които искат да се изкажат. Първо ще е госпожа Сесил Киенге. Моля всички две минути, не повече от две минути. Благодаря, Клод. Няколко наблюдения от моя страна. В това число и защото днешният дебат изхожда от оценка и наблюдение на е, резолюцията на парламента. Нашия подход беше холистичен, за да променим един подход който дълги години беше свързан с решаване на кризни въпроси. Предлагаме законодателна реформа, за да не реагираме стихийно на кризи. Искаме дългосрочен подход, което предполага да инвестираме в законодателни инструменти. Една от една, една от, един от основните елементи в документа е свързан с солидарността. Търсенето и спасяването на живота на хората. Това е много важно за нас. Това не може да се пренебрегва. На 7 януари е, в, е, кои, когато се отбелязваше намаляването на пристигналите лица, но заедно с това загинаха 74 мигранти в морето. Ето защо не трябва да се отказваме от проекта за издиривателно и спасителни операции ние сме се насочили към реформата на Дъблин. Надявам се, че съвета и председателството на България, което започва, ще проявят същата смелост, както и парламента, и ще реформират дъблинския регламент в светлината на изискванията на отговорността и солидарността. Има един въпрос, който за мен не е много ясен един конкретен въпрос. В този документ се говори за достатъчни легални канали. До сега говорихме за синя карта и така говори се за проекти, за законови пътища. За какво точно става дума? Също така, бихте ли ни казали Как ще се управлява ситуацията в е, Либия? Благодаря ти, Сесил. Петър Нидермайер. Благодаря. Благодаря и на двамата оратори за презентациите. Саймон, ти говори много за значителния напредък в тази област. И аз мисля, че трябва да се подчертае, че има напредък. Нека обаче да поговорим и за проблемите, които не сме решили. На първо място, напълно съм убеден, че въпроса за миграцията и въпроса за беженците ще останат водещи и през 2018 година. Много напредък има, но и много задължения имаме. Мисля, че е важно това, което ти каза, а именно, че сега е дошло времето да се направи нещо допълнително, за да се създаде наистина обща европейска система за убежище. В същото време обаче следва да подчертаем, че е пределно ясно, че парламента, комисията и най-вече съвета използват различни формулировки и говорят с различен глас. Мисля, че не можем повече да толерираме а, факта по силата на който едно председателство дава всички задачи на следващото презен... на председателство. А, нито а, едно председателство на съвета не е достатъчно смело, за да вземе необходимите решения. Мисля, че през последните години ние работехме добре по нашите досиета. Какво се случва обаче? Току-що разбрах, че българското председателство има ограничен интерес в тази област. Искам да кажа, че Европейския парламент не може да приеме нещо подобно. Два кратки примера. На първо място вие споменахте агенцията за обежище. Ние стигнахме до политическо споразумение миналото лято, обаче през последните 6 месеца нищо не се случи, защото съвета казваше, ами няма споразумение между държавите членки. Аз мисля, че е задължение на съвета да изкове споразумение. Мога да спомена и въпроса за преместването. Е, съвета казва, ние трябва да постигнем компромис с страните от Вишеградската четворка. Какво става, обаче няма желание да се работи за компромис. Вследствие на всичко това ще има много повече проблеми през 2018, отколкото през 2017. Председателя. Между другото, искам да ви кажа, че в залата има един слон, както обичайно се казва, съвета отсъства. Искам да ви кажа, че аз бях докладчик по синята карта и това досие се провали с гръмите трясък. И съвет не се справи особено добре. Естествено. Ще видим какво ще стане по-късно. Бабра Спинели. Благодаря, господин председател. Четита нова година. Искам, трябва да кажа, че има нещо, което не ме убеждава в новия език, използван от комисията. И това е тенденцията да се представя политиката за връщане и намаляване на пристигащите в Европа като хуманитарен напредък. Ще, се, още обясня. Ако в Европа пристигат по-малко мигранти, или повече мигранти биват отблъснати, броят на загиналите ще бъде по-малък. Това не е холистика, това е силогизъм. Вторият въпрос, който искам да повдигна, е свързан с връщането и презаселването в Либия. Идеята да се прехвърлят центровете за задържане е много трудна за реализация. Преди коледа представител на ОНЕ обясни, че на практика е невъзможно да се достигне до някои центрове за държане, просто защото не, знае, не се знае къде са те. И един път изпразнени, те веднага пак се попълват. Що се отнася до синята карта и презаселването, и тук не съм толкова оптимистична, както ораторите да се говори за quite successful е доста амбициозно и да се говори за синя карта е мираж, имайки предвид настроенията в съвета. Последният въпрос е военният ангажимент и военните усилия в Нигер. В какво се състои тази дейност в Италия? Много се говори за използването на войници, които от Ирак отиват в Нигер. И бих искала да чуя малко повече по този въпрос. Благодаря. Благодаря ти, Барбара. Роберта Мецола. Благодаря ти, Клод. Благодаря за това, че дойдохте и отделихте оценното си време, за да обсъдим тези важни въпроси. аз бих искала съвета да присъства за да вземе отношение по част от въпросите засегнати от колегата Нидермюлер. Искам да кажа, че групата на НП като цяло подкрепя пътя напред, подкрепяме дневния ред за миграцията, предложен от комисията. Мислим, че подходът ви е прагматичен, разумен, холистичен. Знаете, че ние подкрепихме инструменти като рамката за постоянно презаселване, Основната цел е да помогнем на тези, които имат нужда от помощ и от друга страна да предотвратим злоупотребите с системата. Имаме нужда от законови пътища за влизане, трябва да се справим с престъпните групировки, трябва да сътрудничим с третите страни на происход и транзит. Едновременно с всичко това имаме нужда от човешки практики на връщане, на репатриране на тези, които не отговарят на изискванията. Трябва да връщаме хората. Те трябва да бъдат връщани или незабавно, ако не отговарят на изискванията, или пък да бъдат интегрирани в Европа както трябва. През 2014 година само 20% от хората, които е би трябвало да бъдат върнати, са върнати. Вие споменахте Западните Балкани, споменахте и други държави. За Мали, например, само 5% от хората, които трябва да се върнат там, са върнати. Ето защо трябва да се работи много. И трябва да се изразходват средствата за онези, които имат нужда от защита. Оценяваме високо усилията на комисията в този е, порядък. Напредъка е бавен. Трябва да спомена от друга страна Етиопия, Гамбия, Гвинея, Бангладеш. Знаете за проблема с страните по происход и транзит. Европейския съюз помага да се облегчи положението в тези държави, в Либия, например, но трябва да бъдем откровени. Имаме нужда от много-много повече усилия. Настоящата многогодишна финансова рамка не предвижда достатъчно средства за областите на сигурност и миграция. Имаме нужда от средства, които наистина отговарят на нуждите в тези сфери. И трябва да подкрепим всички е, засегнати страни, е, които пък трябва да се справят с първопричините на миграцията. Освен това, трябва да действаме, а не само да говорим. Не става дума само за фондове за развитие. Става дума за това европейски компании да инвестират в развиващите се държави. Благодаря госпожа Грапини. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau și eu să vă spun la mulți ani, dumneavoastră. Благодаря. Искам да кажа на всички за много години. Нека да кажа, че ние в комисията Либе работим усилено по всички тези въпроси. Мисля, че чухме една много оптимистична презентация. Зарадвах се, когато чух, че цифрите доказват, че има подобрение на положението. Когато аз започнах работа по всички тези въпроси, наред с много други колеги, нямахме достатъчно ясна е, информация. Какво ще кажете за реформата на системата за обежище, например? Може ли да ни кажете дали всяка държава членка прилага изискванията по един и същи начин? Разбрахме, че държавите членки трябва да отворят портфелите си. Има ли връзка между това, което правят те от финансова гледна точка и онова, което те заявяват в съвета. Защото много са обещанията, но в крайна сметка не знам дали всичко се случва на практика. По отношение на споразумението ЕС Турция, как гледате вие на това споразумение? Много е важно да вземем преди това споразумение, защото не знаем в бъдеще какво ще се случи. И последният ми въпрос е свързан с казаното от колегите вече. Кога ще влезе в сила наистина реформираната система за обежище? И смятате ли, че има ясни процедури за да се определи разделянето на мигрантите от зони на конфликти от другите економически мигранти? Thank you. I think there are some things to be welcomed in what... Благодаря. Можем да приветстваме част от казаното, но както винаги има и много въпроси. Е, искам да попитам комисията дали смята, че е намерено точното равновесие между бюджетите за ЕАСО и за граничната охрана защото искаме много-много от новата агенция. Отделението пада върху връщанията, макар че те не са част от общата система на убежище. Всъщност, директивата за връщанията никога не е била част от пакета, тогава когато го обсъждахме. Трябва да се запитаме обаче дали има достатъчно средства, за да се извършат всички задачи, които са свързани с самата система на убежище. Дали по някакъв начин не връщаме топката в полето на Гърция? Дали не искаме те да правят повече, отколкото могат да поемат на плещите си? Това е въпроса ми за бюджета. Радвам се, че сега се преместваме от адхок решения към цялостни решения. Какво ще кажем тогава по отношение на връзките ни с Турция? Ще формализираме ли това споразумение с Турция и ще участва ли Европейския парламент в начинанието или ще продължим с това неофициално а, основание, на което сме стъпили? Ще има ли а, озаконяване? А, и съответно, ако има озаконяване, ще има ли пълно участие на всички европейски институции, включително на парламента? На трето място, говорихме вече за преместването на хора от Либия. Нещо се случва и можем да сме доволни, но имаме сериозни притеснения относно договорката с това, което би трябвало да представлява правителството в Либия. Как ще се наблюдават маршрутите? Можем да споменем Гамбия, например. По-настоящем има е, несъответствие между онова, което се казва на хората в Либия и онова, което им се случва в Гамбия. Как ще наблюдавате положението и как ще докладвате за него? Благодаря. Джин Биргит Ципел. Благодаря, господин председател. Аз няма да се връщам на белия слон в залата, тъй като много колеги го споменаха. Искам обаче да се спра на един важен въпрос. Трябва да говорим по-точно за понятията. Онези, които бягат от политическо преследване, измъчвания, война, имат право на закрила и статут на бежанци. Това не подлежи на спор. Има обаче много хора, които бягат от липсата на перспектива и лоши условия за живот. Каквото и да мислим за това, то не отговаря на условията за международна закрила. И това е предизвикателството. Какво да направим, за да върнем обратно тези хора по устойчив начин? Какво сътрудничество е необходимо за да не опитват тези хора отново и отново да стигат до Европейския съюз, без да имат шанс за това. И моят въпрос към комисията е какво, по какво работите между различните генерални дирекции? Защото да разработването на законови пътища не е достатъчно. Имаме нужда от други отговори. Обсъжда ли се, примерно, промяна на нашата търговска политика, сълскостопанска политика, споразуменията за економическо партньорство? Има ли нещо, което ще осигури дългосрочно решение и истинско партньорство с страните по происход или пък продължаваме да говорим за малките решения, които няма да осигурят големите, голямото истинско решение. София Интвелт. Благодаря. Честита нова година на всички. Нека 2018 бъде годината, в която най-сетне приемем хуманни, е, хуманни решения на е, проблемите за миграцията. Сега първо слонът в залата. Първо няма такова нещо като съвет по отношение, когато се говори за миграцията. Имаме 28 държави членки, които се съревновават а, е, в а, неотстъпчивост и си прехвърлят горещия картоф нямат никакъв интерес да намерят решение, защото неколкократно в парламента сме установявали, че това е възможно. Възможно е, да. Но разбира се, е много по-лесно да полагаш усилия да се харесаш на гражданите. Много неща бяха казани, но нека да взема отношение по няколко въпроса. Първо, изпълнение на съществуващите нормативи. Нека да се приложат съществуващите правила. Не само политиката в областта на обежището, но и основните права. Знаем, че има правителства, които не смятат, е, че са обвързани от е, основните права, когато изпълняват е, и прилагат беженска политика. Мисля, че парламента и комисията не бива да бъдем толкова плахи, когато говорим за миграцията. Можем да говорим за миграцията, без винаги да говорим за нея като за проблем. Погледнете нашите приятели от другата страна на океана. Успехът им се гради на миграцията. Защо смятаме, че това е проблем? Да, трябва да се управлява, има нужда от решения. Да, но а, е, така е, но има успехи и има м, добри решения. Господин Мордио говори за злоупотреба с системата на обежище. Да, имаме спешна нужда от законови пътища за трудова миграция. Хора, които пътува, отива в друга страна, а, за да си изкараш прехраната, е престъпление или е да отидеш в друга страна, за да осигуриш семейството си? Ами не! А, ние трябва да осигурим възможности на хората и като парламент трябва да бъдем по-критични, защото не използваме съществуващите възможности. Съгласна съм с Джин Ламбъртс. Без неформални споразумения имаме правни инструменти за връщане и така нататък. Споменава се Либия. Радвам се, че най-сетне нещо се случва и че се биват спасявани хора. Никой не спомена гръцките острови. Знам, че нарастващ брой хора се. Е, преместват от островите, но десетки хиляди остават там и те живеят в, не, в срамно недос, недостойни условия в Европейския съюз в 21 век. По чисто политически причини. Не защото не сме в състояние да ги преместим, а защото не искаме. Е, ще се преструваме ли, че има хора, които страдат от студ, глад или пък ще предприем нещо за, в името на солидарността? Благодаря, казва председателят. Преди Саймън и господин Николаев е, да взема думата. Искам да ви моля да останете и за следващата гледна точка един коментар към Саймън. Хората са настроени песимистично поради работата им в тристранните срещи и работата с съвета. Трудно е. Искам да ви попитам да вземем синята карта. Дали това не е най... Може би това не е най-важното най-важният законодателен инструмент. Но ние нямаме никакъв правен инструмент за безопасните пътища към Европейския съюз. Формулировката, която ви използвахте, беше оптимистична. Имате ли... Е, на какво почива вашия оптимизъм? Може би... Не знам дали парламента може да положи повече усилия от това, което направи. Е, може ли да положи повече усилия от тези, които до сега положи в работата с комисията, между различните групи? Всичко това, което направихме е христоматиен пример. Но сме изправени пред огромни предизвикателства – ако не успеем да се справим с това, имаме проблем. Вие говорихте с оптимизъм за българското председателство. Те не са тук, така че можете да кажете всичко. И сега по презаселването. Не, не съм в разногласие с вас за цифрите, но ние смятаме, че държавите членки не спазват непременно задълженията си. Вие цитирахте някои цифри, възоснова на които казахте, че те спазват задълженията си. Бихте ли си казали дали действително спазват задълженията си? Много въпроси. Ще положа усилия да дам отговор на всички тях. Госпожо Кенге, 8 януари ни напомни, че всеки е, загубен е, живот е, е трагедия. 64 души загинаха на 8 януари. Можем да говорим с оптимизъм за а, успехите на Европейския съюз. През последните години бяха спасени 620 хиляди души. А, трябва да бъдем бдителни и да полагаме максимални усилия за недопускане на смъртни случаи. Няколко думи в отговор на вашия въпрос и на въпроса на госпожа Инфелта за правните за законовите пътища. Всъщност, ние трябва да обединим държавите членки и да им представим реалността. Когато го казвате на партньорите си, че по всич... че трябва при всички обстоятелства да спират гражданите си и да използват а, законови пътища и нямате отговор на въпроса за е, законовите пътища, се натъкваме на проблем. Не знам дали ще успеем, но през а, е, септември излязахме с идея а, е, за, обединява, за това да съберем на едно място държавите членки и да им обясним това, че в, северна, в северноафриканските страни има граждани, които имат онези квалификации и умения, от които имаме нужда. Е, също въжи и за някои страни на юг от Сахара, може би Гамбия, може би Гвине, може би Нигерия. Им казваме, ето това са уменията, от които имаме нужда в Европейския съюз – бихме искали търсенето да, да се съчетае с вашето, с това, което предлагате и вашите граждани да дойдат и да работят в различни области. Мисля, че тази, по-късно за този, тази година сме предвидели дискусия с държавите членки и, и идеята е до май да имаме по-конкретна представа. Е, надявам се колегите, които работят е, по този въпрос, е, да докладват пред вас докъде сме стигнали. Ще използваме финансови стимули държавите членки да положат усилия. Много се прави на национално ниво, но то не се обединява по съгласуван начин, така че да се постигне по-голям ефект от положните усилия. Ето това е, се има предвид в е, документа, госпожо Кенге. По-късно мога да ви предоставя повече информация. Що се отнася до въпроса на господин Мюлер? да, постигнали сме споразумение между съвета и е, парламента за агенцията. Това беше миналата година. Сега бихме искали това предложение, предложението Евродак да се приеме до март. Защо? Защото по този начин агенцията ще може изгради уменията си да се подготви, така че когато се приеме реформата на система за обежище и реформата в Дъблин, да започнат работа в движение. И сега във връзка с казаното от госпожа е, Интвелт, е, има нужда от връзка с съществуващото законодателство, за да могат държавите членки да прилагат е, онова, което предвижда законодателството. Питър, малко съм несъгласен с една от тезите ви не е много честно да обвиняваме естонското председателство. Положиха усилия, просто нямаше подкрепа от страна на държавите членки. И сега, ако мога да изразя част от оптимизма, който може би е свързан с двуседмичната вакансия по коледа, а, но по-сериозно, като че ли а, държавните ръководители разбират, че има нужда от реформа на Дъблин, че има нужда от устойчива политика за международна закрива, която да не зависи от политическа конюнктура. Ние говорим за полит политическо съгласие на ниво съвет, но и след това предстои още много работа, защото споразумението в съвета ще бъде различно от онова, което е прието от парламента и двете позиции ще трябва да се съчетаят. Разговорите няма да са лесни. Сега на въпроса на госпожа Спинели. Не исках да създавам впечатлението, че намаляването на броя на незаконните идвания е хуманистично постижение, а е част от холистичния подход към миграцията т.е. онези, които имат нужда от закрила да я получават, в идеалния случай чрез презаселване, вместо да плащат на трафиканти. Това е което исках да кажа. Искам да съм и пределно ясен. От Европейския съюз никой не бива връщан в Либия. Всъщност ние работим с международните партньори ВКБОН и Международната организация по миграция за осигуряване на доброволно връщане с достоен пакет за реинтеграция за онези, които искат да заминат от Либия и да се върнат у дома. Онези, които не търсят убежище или закрила в Европейския съюз – за търсещите обежища, работим с агенциите за ОНЕ, за да има спешна евакуация на лица от Либия в Нигер и от Нигер презаселване с статут за Крил в Европейския съюз. Но никой не бива връщан от Европейския съюз в Либия за Нигер. Не мога да говоря за това, което правят държавите членки с военна операция. Ние работим с властите в Нигер, за да засилим капацитета им да демонтират мрежите на трафиканти, особено тези, които осъществяват трафик на уязвими лица, а също и изграждане на альтернативи на трафика на хора. Работим и с Нигер по граничната охрана. Това е и причината, поради която броят на пристигащите в Либия от Нигер намалява. Намаляването е, намалението е от 70 000 на 7 000 на месец. Сега на въпроса на госпожа Мецола, който е свързан с въпроса и на а, госпожа Сипелт и госпожа Мецола. А, имаме нужда от бърз напредък при изпълнението на външния план за инвестиции. А, инвестиции о, в размер 44 милиарда в Африка. Така ще се осигуря значителен брой работни места. И хубаво е тук да се постигне бърз напредък. Също малко ще се върна на някои от другите въпроси. Госпожо Грапини, всичко ли е съвършено в системата на обещане на Европейския съюз? Съвсем не. Два примера одобрените молби от афганци от 99 е, до 0%. Това е обхвата. Това е скалата. Ако искаме да има единна политика за обежище, не казвам, че трябва да има еднакъв процент, но не може разликата да е толкова голяма. Има разлика и в, и в продължителността на процедурата от няколко месеца а, до няколко години. Качеството е различно. А, въпросите трябва да бъдат решавани чрез реформа на системата за обежище, но и изпълнение на законодателството. В противен случай ще насърчим търсенето на най-изгодната страна за обежище. Що се отнася до а, очакванията ми за Турция, а, убеден съм, че тази декларация ще продължи да финансира и няма да има рязко увеличение на броя на пристигналите от Турция. Госпожо Ламберц, достатъчен ли е бюджета за ЕАЗО в съответствие с Агенцията за брегова и гранична охрана. Фронтекст вече еволюира в агенция с допълнителни правомощия, след като предреши проблема с агенцията за обежище. Когато имаме агенция, ще имаме нужда от повече средства, тъй като задачите ще бъдат повече, отговорностите ще бъдат повече. Те играят засилена роля при наблюдението и осигуряването на подпомагане. нямаме все още агенция и държавите членки все още не винаги осигуряват нужната подкрепа в областта на презаселването и имаме нужда от допълнително финансиране за да се осигури помощ за Гърция и Италия. Що се отнася до разглеждането, е, съветът а, е, а, е, има група, вие сте имат стът на наблюдатели. Първо, всичките ви прерогативи правомощия, в това число и визовата либерализация ще бъдат а, спазвани, наблюдението на връщанията, всичко това е по е, споразумение с е, МОМ. Е, чу госпожо Ламберт е, за различните очаквания за това, което хората са чули в Либия, това, което откриват. Да, непрекъснато искаме обяснения. Госпожо Сипел, да права сте и вие и госпожа Ендвелт отказахте. имаме два варианта. Можем да гледаме на миграцията като заплаха или възможност. Миграцията няма да изчезне, и наша отговорност е да гледаме на миграцията като на възможности да работим с мигрантите, да управляваме ефективно. Това означава помощ за развитие. Ролята на външния инвестиционен план включва и осигуряването на законови пътища, презаселването за онези, които имат нужда от закрила и организиране на економически пътища за унези, които искат да дойдат да работят в Европа и да повишат жизнения си стандарт. Трябва да видим дали търговията ни финансира добре и от гледна точка на договорите и споразуменията. И имаме и напредък в областта на сълскостопанската политика през последните години. Знам, че вие обсъждате този въпрос интензивно в Комисията по развитие и съм съгласен с политическото послание, съдържа ваши въпроси, имаме нужда от холистичен подход. Трябва да работим с африканските страни като партньори. По въпроса на госпожа Индвелт, какво правим за изпълнение на съществуващите е, правила? в пресата малко се говори за това, че в деня, в който се прие съобщението, да, имаше сериозно е, медийно отразяване на делото срещу Польша и Унгария, но също така заведахме дело срещу Унгария е, за системата за обежище и транзитните зони, защото те не съответстват с европейското законодателство. Наш дълг като пазители на договорите е да следим за това и полагаме усилия, ме пилотни процедури, отнасяме се много сериозни по отношение на други страни. Не бива да не, е, не бива да се допуска не спазване на законодателството по гръцките острови. Следим внимателно въпроса, работим с гръцките власти през последните месеци, осигуряваме финансова помощ над 1,3 милиарда за гръцките власти, не се пестят усилия. Например, успяхме да извадим хора от временните жилища в жилища под найем. Гърция ще започне да връща лица в Турция с отказ. До сега това не се случва и тук ще настъпи сериозен натиск. И накрая въпроса на председателя синя карта, оптимизъм. Оптимизмът ми идва от това, че отсъствието на обща система за обежище е неустойчиво. Имаме нужда от споразумение и може би това ще ни даде възможност за синя карта – но държавите членки ще разберат, е, че ако искаме да се постигне напредък и повече Европа в някои области, защото в противен случай ще бъде много трудно да се постигне споразумение, но вие правилно казвате, че това предполага повече хармонизация и повече европейска добавена стойност и най-сетне по презаселването циф, бройките са недостатъчни, имаме успешно изпълнение за тези, които отговарят на изискванията. Не ми харесва прагът 75%. Гърция и Италия имат нужда от солидарност и за страните на предна линия, които полагат огромни усилия в интерес на 28-те, те трябва да знаят, че подкрепата трябва да бъде автоматична. Благодаря, господин Николов. Няма да вземе думата. Той любезно се отказа от своя дял от времето. И така. Преминаваме към следващата точка. Моля отец Баджо да заеме мястото си на подиума. Благодаря на е, господин Мордо и на господин Николов за техните презентации. И така, колеги, най-напред искам да се извиня на гостите за това, че започваме късно тази точка. Закъсняхме наистина, но <clears throat> тя ще е интересна, така че останете. Аз е, ще започна, когато гостът ни заеме мястото си на подиума. Става дума за 20 точки за действие за глобалните пактове. Искаме да имаме тясна връзка между тази комисия, нашата комисия и Светия престол. Всичко започна с дискусията и речта на папа Франциск през ноември. Започнахме сътрудничество с Светия престол по въпросите за миграцията. И така предстои ни обмяна на мнение с отец Баджо по въпросите за беженците и мигрантите. Е, тъй като времето много напредна, давам веднага думата на отец Бачо. Отново много се извинявам за това, че започваме късно с тази точка от дневния ред. Добре дошли. Надявам се да можете и след презентацията да отговорите на някои въпроси. Отец Пачо има думата. Благодаря за поканата. С удоволствие приех поканата да представя 20-те точки за е, мигрантите и беженците. Те бяха подготвени за да дадем е, своя принос е, към глобалното споразумение. Подготвила съм и поредица от диапозитиви. Папа Франческо говори за холистично подпомагане на гражданите. В трябва да се постигнат хармонизирани инструменти за подпомагане на хората. Миграцията води до хуманитарна криза. Тя е следствие от конфликти. Трябва да обърнем повече и спешно внимание на проблемите на мигрантите. За това беше разработен специален отдел мигранти и а, убежище в Светия престол въпросите на миграцията и убежищата са много сериозни и църквата има призванието да дава своя принос за облегчаване на положението на тези хора. Този отдел за миграцията и убежищата би трябвало да полага усилия за облегчаване на условията. Целта е да се да помага църквата и да помага на хората в тогава, когато изпитват болка и тага и когато страдат. Помага се на църквата на местно, регионално и международно ниво и се помага на хората на всички етапи на миграцията. Обръща се внимание на онези, които са принудени да бягат – от векове католическата църква обръща внимание на лицата, които страдат. Сега сме свидетели на най-голямото придвижване на беженци, и църквата се чувства длъжна да работи в солидарност с онези, които са принудени да бягат. Огромен брой хора са принудени да, да напуснат дома си поради преследване, природни бедствия и трябва да работим, че миграцията е нормален отговор на страданието и е израз на естественото човешко желание да бъдеш щастлив и да имаш достоен живот. И разбира се, това има въздействие върху поведението на хората. И в сегашната криза е ясно, че можем да намерим обща отговор. Църквата иска да работи с международната общност, за да се приемат ефективни мерки за защита на достоинството, правата и свободата на всички, които страдат, в това число мигрантите, търсещите убежище и вътрешно разселените процесът за разработване на глобално споразумение с 20 точки имат е, повод за да се формира съвместен отговор а, и да се поеме обща отговорност. Църквата неколкократно изрази своето становище възоснова на продължителния си опит възнамерява да дава своя принес. За тази цел отделът миграция и обежде на Ватикана ще разговаря с различните църкви. Разработихме 20 точки. Те бяха приети от Светия Отец възоснова на добра практика и те характеризират подхода на католическата църква без разбира се да имат претенцията да бъдат изчерпателни. Това е основа за предприемане на практически действия. Възоснова на, този, на тези споразумения ще се водят разговори с правителствата. Предвидени са ефективни мерки, е, те са цялостен отговор на предизвикателствата. В е, тези точки се прилагат е, около няколко думи прием, интеграция и подпомагане. Всяки, всяко от тези ключови думи е изключително важни. Целта е да се постигне крайната цел, а именно изграждане на общ дом, който да е за всички. Предложенията са ръководство за всички политици, за всички, които искат да работят, за да се подобри положението на мигрантите, бежанците и вътрешно разселените, както и най-уязвимите лица миграцията се състои от смесени потоци. Много е трудно да се прави е, разграничение между беженци и мигранти. Ето защо процесите на, в процеса на преговор трябва да се държи сметка и за всички е, елементи на глобалното споразумение. Трябва да се включат цели, които трябва да бъдат постигнати. 20-те точки са принос към разработването и приемането на глобално споразумение за мигранти обещо до края на 2018 година. Ние предлагаме принципи, основани на тези точки. На, на тяхна основа ще работим заедно с международната общност, за да бъдат включени в глобалното споразумение. Сега преминавам към 20-те точки те съответстват в голяма степен на позициите на Европейския съюз. Няма да чета документа, тъй като той ви е предоставен. Прием. Осигуряване на сигурен прием за беженците и мигрантите. Миграцията – Църквата настоява на следното. Първо, произволното и колективно експулсиране трябва да се избягва. Трябва да се спазва принципа за неотблъскване в страни, които не са сигурни. Тези принципи се основават на гарантиране на сигурността на лицето. Второ, Държавите членки трябва да осигурят законови пътища, както и, пре, е, както и разселване на мигрантите. Да се осигурят хуманитарни коридори за най-уязвимите, програми, програми за спонсорство, програми за преселване на мигрантите, е, възможности за събиране на семейства. В това число е, на ниво племеници, лели и чичовци. Да се приемат мащабни програми за прием. Осигуряване на международна перспектива, така че да се гарантира личната сигурност на мигрантите а, и беженците, които навлизат на територията на дадена страна. Това е, това предполага съответно отношение от страна на граничната охрана. Е, да се осигури сигурност за бягащите от война и преследване и да не, и да не биват е, задържани мигрантите по произволен начин. Две защита на правата и достоинството на мигрантите и беженците. Църквата вярва в интегриран и холистичен подход. В центъра е човека във всичките му измерения, като се спазва достоинството и правата. Правото на живот е неотменимо и то не зависи от миграционния статут на лицето. Затова църквата дължи на 20-те точки. 4. Властта на приемащата страна трябва да защитава мигрантите да се осигури информация, да се осигури министерство, което да отговаря за, диас, за диаспората. Номер 5. Органите в приемаща страна не бива да допускат експлоатация на мигрантите чрез забрана за задържане на документите от страна на работодателите да се осигури правна защита, достъп до правосъдие и правна защита на мигрантите, независимо от техния статут. Също така и да се осигурява минимална работна заплата. Номер 6 на лицата да се осигуряват такива условия, които им позволяват да упражняват своите възможности и способности, така че да могат да дадат своя принос към местната общност. Това се осигурява чрез свобода за придвижване, облегчено издаване на разрешително за работа, достъп до далеко съобщения и в програми за трудова интеграция с номер 7. Държавите членки да обръщат внимание на непридружените малолетни лица в съответствие с международните конвенции за правата на детето. Това може да стане чрез определенето на альтернативни решения на задържането за малолетни лица, в които са които са в страната без документи. 8. Държавите членки следва да осигуряват защита на всички малолетни лица и да се спазват международните споразумения за правата на детето мигрантите да могат да продължават своето а, програмите за обучение. Девет държавите членки осигуряват образование и обучение за всички мигранти, бежанци, осигурява им се достъп до училище, е, независимо от миграционния им статус. 10. Държавите членки осигуряват достъп до социална помощ, като се гарантира е, медицинско обслужване, независимо от миграционния статус, да им се осигурява достъп до пенсионната система и преносимост е, на пенсионната система. По-нататък, е, мигрантите и държавите членки трябва да имат право на национално съответствие с международното право и да се осигурява гражданство при, в, на всички новородени. Осигуряване на цялостно човешко развитие на мигрантите и бежанците. Църквата смята, че тук трябва да има еднакви възможности с тези в приемащата страна. Църквата настоява на, на този въпрос по-нататък да се дава възможност за развитие на уменията и достъп до висше образование и курсове за усъвършенстване и програми за стаж, както и програми за оценка и признаване на дипломите. Държавите членки насърчават трудова интеграция на мигрантите и търсите обежище чрез признаване на свободата им на придвижване и избор на място, на местоживеене. На всички се осигуряват курсове за езика и материали, е, информационни материали на родния език. Държавите членки да развиват е, единството на семейството, независимо от миграционния статус, като се осигурява разширено събиране на семействата, е, да се осигури възможност за работа на членовете на семейството, да се, обед... да се събират семействата и да се гарантира възможността да работят без да има дискриминация. Държавите членки да осигурят едно и също отношение към беженците и мигрантите, които са уязвими лица, по същия начин, по които се създават условия за местни лица с същите особености. Международната общност следва да засили международното развитие за страните, които по, в които се насочват а, засилени потоци, така че всички да могат да се възползват от подпомагането. да се създадат възможности материална база за медицинско обслужване и образование. Ке си тровано ин situazione дизаджата. 17 si esortano gli stati a garantire la Държавите членки следва да осигурят религиозна свобода на всички мигранти, търсещи убежище и беженци, независимо от статута им. Номер 4. Интеграция. Държавите членки и местните общности да осигуряват а, включване, интеграция на а, мигрантите и търсещите обежище. Трябва да се осигури възможност за развитие за всички, и за местните, и за новопристигналите. Да се осигури а, възможност за интеграция и ЦърК номер 18. Насърчават се държавите да, да улесняват процеса на интеграция, така че да се признава богатството на културата на другия. Тук така, това става чрез, това се осъществява а, чрез признаване на правото на гражданство на новородените в съответната страна. 19. Държавите членки се призовават да осигуряват положителен положително отразяване на образа на мигрантите, да, да се разработват документи за добра практика за да, да се осигурява документация на езика на а, мигрантите и бежанците. Ultimo, si incoraggiano gli stati ad assicurare gli stranieri costretti a scappare a causa Освен това, държавите членки трябва да подкрепят хора, които са включени в програми за връщане в страните на происход. Това означава допълнително финансиране на инфраструктурата в страните на происход. Освен това, трябва да има признаване на квалификациите и уменията, които са придобити в чужбина. И така, преминах през всички точки за действие. Можехме да говорим с някои държави членки. Това е текст, който е преведен на различни езици. Текстът на презентацията ми също е преведен и е на разположение на секретарията. Председателя, да, е, трябваше да бързате. Благодарим ви за презентацията. Нека кажа следното. Аз също доста спестих от моята, моето въведение. Искам да кажа на колегите, че вашия отдел бе създаден специално от папа Франциск, когато се разрази миграционната криза. Вие отговаряте за този отдел. Е, църквата не иска да се намесва политически в е, тематиката, в материята, но е, все пак позицията на църквата е ясна. Нунциото е също ви съпровожда е, вашата позиция е много важна за нашето законодателство. Искам просто да спомена е, целият контекст на вашата дейност, защото църквата е също, също предоставя интеграционни услуги и се грижи за мигрантите. И така, нека дам сега думата на колегите, които имат въпроси към вас. Госпожа Кенге има думата. Грация, Клода. Клод. Аз взимам думата за да посоча, че има прилика между това, което вие представихте и нашата дейност. Вашата това, което представихте, трябва да ни ръководи в работата. През 2013 година всичко започна да се променя благодарение на папа Франческо. През 2013 година той отиде в а, а, Лампедуза и хвърли цветя в морето, за да напомни, че мигрантите са хора, защото преди това се говореше винаги за незаконни мигранти които нямаха място при нас. Всичко започна да се променя след като дойде той и след като той беше ръкоположен. И смятам, че той, че неговата работа ни ръководеще, започвайки с и издирвателно-спасителната работа започна програмата Маре Ностро, най-големият хуманитарен проект. Също така има а, прилика с а, много от въпросите в нашата резолюция, прията с огромно мнозинство за холистичен подход. А, аз а, съм много щастлива, защото виждам, че а, много от документите отразяват не само вярванията на католическата църква, но и международните норми за защита на правата на човека. Това е дългосрочен документ – е, модерен документ, е, който зачита и правата на човека и човешкото достоинство. Няколко конкретни въпроса. Четирите пасажа, които ни прочетахте, а именно за прием, защита, развитие и интеграция са много важни, както и сигурността. Тези въпроси са много по-важни от националната сигурност. Бежанците и мигрантите имат неотменими права. по-малко важен въпроса за диаспората в Парламентът включи тази дума в документа за взаимодействие с африканските страни. Друг много важен въпрос е свързан с гражданството. Остава още много работа. Започвайки с моята страна Италия, трябва да признаем правото на гражданство на лица, които се раждат в Европейския съюз. Обръщам се и към вас, за да работим заедно. Знам какъв е вашият ангажимент – Приключвам с последния въпрос, който е особено а, ориентиран към бъдещето. Като католическа църква казвате в 17-та точка, че всички мигранти, беженци, независимо от, ме, от миграционния им статус – вие настоявате за религиозна свобода. Аз мятам, че в настоящия момент е много важно да се върви към диалог. Благодаря ви и за нас този документ е много важен. Благодаря, Сесел. Е, Пербера. Спинели. Добре. Искам да благодаря на отец Баджо за плана за действие. Благодаря и на а, папата, по-конкретно за това, което се казва по основните въпроси, а именно за това, че мигрантите имат същите потребности като останалите, юсоли, соли, събирането на цели семейства, на цели разширени семейства, е, критиката срещу списъка с сигурни страни, правата, които да се осигуряват независимо от миграционния статус. И имам няколко въпроса по конкретни въпроси от плана. Първия въпрос – е свързан с, а, а, призива към а, епископалните конференции да превърна този документ а, в а, план за действие. В някои страни е, епископалните е, конференции са настроени много отрицателно към миграцията, като в Польша и Унгария. Каква е реакцията на тези конференции в тези страни? Вторият ми въпрос е свързан с е, закона и взаимоотношение с закона. В плана се казва, че миграцията трябва да бъде регулиран процес – който да се основава на законодателството на всяка страна. Това, което ми прави впечатление е, че не се споменава международното право. Изключва се, изключват се някои конвенции. Е, не се споменава един закон, който е много важен и който се отнася не само до бягане от конфликти и война, а правото да напуснеш всяка страна, в това число и своята собствена, това е независимо от войната. Всеки човек има правото да напусне своята собствена страна. Още един последен въпрос във вашия план, когато се говори за сигурността на личността. Казва се, че трябва да има баланс между сигурността на лицето, аз бих добавил достоинството на личността и проблемите на националната сигурност. Много деликатен въпрос и тук е много важно да се спомене международното право, защото международното право а, се произнася много ясно по баланса между двете не бива да се отдава предпочитание на сигурността. Thank you, Barbara. Благодаря, Барбара. Колеги, е, след малко имаме заседание при закрити врата и това искам само да ви уведомя по много чувствителен въпрос, за това моля ви бъдете кратки. Обръщам се специално към госпожа Интвелт и госпожа Сипел. София има думата. Благодаря. Аз ще бъда наистина кратка. Аз също искам да благодаря на господин Баджо за неговата презентация. Не е често е, се изразявам похвално към католическата църква, но в този случай наистина високо оценявам усилията и позицията на църквата и на папата. Мисля, че много от точките, от 20-те точки, са идентични или подобни на позицията на Европейския парламент. И всъщност те много се усветстват на моите собствени позиции и на позицията на моята партия. Е, ценностите не са монопол на една или друга група, ние ги споделяме и това е чудесно. Така че приветствам тези точки е, подкрепям ги и надявам се да постигнем нещо с общи усилия. Но смятам, че една от големите пречки за постигането на тези точки са политиката и политиците. Част от политиците, които пречат до голяма степен на, рез... на постигане на резултатите, са политици, които са и католици, и християн-демократи. Някой от тях как да се изразя, е, по-точно, са именно е, против, категорично против хуманна политика в Австрия, Унгария, Полша, Бавария и други страни. Те са против една хуманна политика за беженците. Въпросът ми е какво може да направите вие, за да повлияете на тези политически лидери, защото те се водят по е, дясно екстремистски концепции, те използва ксенофобски е, настроения, за да печелят гласове. Това е моето мнение във всички случаи. И нещо, което няма връзка с вашия план от 20 точки, но а, нещо, което показва общата нагласа. А, първото бебе родено във Виена на 1 януари тази година се нарича Асел, надявам се да произнасям името правилно, и то е на мюсулмански родители. И нейната, нейното раждане беше повод не само за поздравление, но и за много расистски коментари. Е, Оценявам високо факта, че папата се произнесе против този факт. Е, мисля, че трябва да се използва влиянието на католическата църква, е, влиянието върху политическите лидери католици за да им се напомни, че наистина има ценности, зад които църквата застава и резултати, които трябва да се постигнат. Биргет. Аз ще бъда също кратка. Софи каза нещо, което аз също исках да засегна. Наистина, католически страни и региони отхвърлят вся, всякакъв вид солидарност. Ще спомена две. В Унгария имаме 3,8 милиона католици, и 9 е, от 10 граждани казват, че са католици. Тоест, истината е, че те не са против беженците, те просто отричат всяка отговорност за презаселването, по отношение за пренасенето. Те не искат да има интеграция. Някои от условията в някои от лагерите е, просто не съответстват на човешките стандарти. Така че моят въпрос е хубаво е да имаме обща позиция. И винаги, когато се срещам с представители на католическата църква, виждаме, че имаме общи позиции. Това е добре, но въпросът ми е какво може да направите вие, за да промените нагласата в тези католически страни и региони? Какво може да направите за в сътрудничеството си с тези страни? Има ли нещо, което може да направите да подкрепите тези общности, които съществуват в страни като Полша? Е, общности, които искат да подкрепят бежанците, но нямат ресурсите за това. Така че има ли възможност, което искате да направите, нещо, което конкретно вие правите в тази насока и мислите ли, че има неща, които може да направим заедно? Чудесен въпрос. Е, беше това, казва председателят, защото зная, че отец Баджо е много прагматичен. Имате думата за отговор. Теледоманде. Ще отговоря на някои въпроси на италиански, а на други на английски. Благодаря на госпожа Кенге. Госпожо Спинели, да, е, един сложен въпрос е списъкът с сигурните страни и как точно се подбират страните. Е, е, да, ние се обърнахме към епископалните е, конференции с молба да разговарят с правителствата във връзка с 20-те въпроса, ние сме настроени оптимистични за възможността да привлечем епископалните конференции. Резултатите до сега са много насърчителни и имаше 40 такива срещи, на които и целта беше да се направи анализ на ситуацията – и да се отделят проблемите, що се отнася до международното право в 20-те точки. Не се споменава това. Има в 20-те точки, като се говори за конкретни решения – и спомен, споменават се и различни международни конвенции на ОНЕ, както и други реалности, като дискриминация или ксенофобия. Те са свързани с миграцията. Що се отнася до правото за мигриране, много често е, трябва, го обяснявам на студентите си като асиметрично право. Има правото да се върнеш е, в своята страна, но няма е, право да влезеш в страна, която не е твоята. Е, от друга страна, има имаме право за самореализация, което е свързано с правото да решиш къде да се осъществи тази самореализация. Тук говорим за глобална отговорност, за която говори Светия Отец. Всички човешки същества трябва да имат възможността да се реализират навсякъде, където желаят по света. В много страни това в момента не е възможно. Що се отнася до сигурността? Несигурността на отделния човек, а националната сигурност трябва за нас една страна не съществува независимо от хората. Не може да се каже, че една страна съществува без да обръщаме внимание на отделната личност. без е, хората, които населяват е, дадена страна, тази страна престава да съществува. Светия Отец е, на 14 януари вече публикува своя статия в този смисъл. Що се отнася до двата въпроса, които бяха зададени. Когато питаме за това, питате за това какво да направим заедно, нека помислим за задачите в обществото. Някои от хората са пасивни работници, другите активни работници, но има хиляди хора, които се ангажират директно да подпомогнат мигра... мигрантите, да ги защитат, да ги поощрят и да ги интегрират. И Ясно е в Европа. Това се вижда в, както в Европа, така и в други страни. И тук е, църквата много се старае да подпомогне тези усилия. Ние имаме хиляди е, хора, хиляди е, хора, които се опитват да помогнат на милиони мигранти. Инвестираме също така много средства в тези инициативи, защото това е много важно за католическата църква. Истината е, че намерихме много добри партньори в други вероисповедания, в други религиозни групи, които ни помагат в нашата работа и ние им помагаме. Радваме се, че има такъв диалог между различни религиозни общности, както каза и госпожа Кенге. Този междукултурен и религиозен диалог е много важен за нас. Всеки човек – има право за свое, на своето мнение, но за да промени своето мнение, човек трябва да има аргументи. Това се отнася и за църквата. Папата е много ясен в своята позиция. Той много говори по тези въпроси и ще продължи да говори по тези въпроси и през 2018 година. Ясно е какво ние искаме в нашата католическа общност по въпросите за бежанците, но за да променим някои накласи, за да стигнем до консенсус, трябва да кон... контекстуализираме нашите усилия и задачи, защото живеем в специфични ситуации и работим с реални хора. Е, страховете на хората са ясни и реални. Може би причините за тези страхове са имагинерни, но ние трябва да им отговорим. И така ние правим всичко възможно в различни страни, всичко възможно да поощрим добрите действия във всички държави членки, не само в някой. Мога да да спомена много добри практики, които заслужават разпространение. Но, както казах, има страх. Този страх трябва да се преодолее. Това е нашата цел. Освен това, е, промяната на наратива, това е нещото, което може да направим заедно. Не може всеки ден да четем негативни новини за мигрантите и бежанците. Е, тези негативни наративи увеличават страха и не ни дават възможност да видим доброто. Но ние трябва да разберем, че има потенциал за добро, е, потенциал за културен обмен. Ние може заедно да растем. Така че нека погледнем цялата картина, голямата картина на човечеството. Защото истината е, че или ще може да пораснем и да се развием заедно, или не. Нека кажа какво каза и светият е, отец. Европейският парламент и Европейският съюз имат голяма отговорност, защото това е мястото, където хората се радват на човешко достоинство. И ние искаме да направим човешкото достоинство реално за всеки го. Това не е само мисия на католическата църква, а е, това е и европейска мисия. За това ние приехме поканата. За това ние искаме да започнем и да продължим нашето сътрудничество. Благодаря ви за въпросите, благодаря ви за вашите коментари. Всякакви идеи са добре дошли за нас. Аз ще, продължа аз ще ви оставя моите контакти. Ще се радвам на евентуални реакции. Благодаря. Знам, че колегите биха искали да ви благодарят. Ние ви благодарим за открития дебат, за честността. Благодарим ви и за отговорите. Колеги, откровено казано, църквата работи най-вече по въпроса за глобалния пакт в рамките на ООН. Ние ще следим какво се случва. Ще имаме поне две срещи посветени на този пакт. Едната от тях ще е през февруари. Ще имаме и съвместно заседание с Комисията по бюджети и не само. Искам да ви напомня, с оглед на казаното от отец Баджо, че католическата църква е една от най-големите донори. Не трябва да забравяме голямата роля, която играе църквата в повечето държави членки. Не става дума само за политически проблем. Проблема е и финансов, както и вие ни напомнихте. Благодаря на отец Баджо, на отец Ернандес. С нетърпение очакваме съвместното ни сътрудничество. Моля да благодарите от наше име на Светия Отец. Благодаря ви, колеги, за дебата. Надяваме се, че ще ви видим скоро тук сред нас. Um, Уважаеми колеги, започва заседание при закрити врата. With apologies to um, everyone that was waiting for this issue. Искам да се извиня на всички, които изчакаха обсъждането на тази точка. Знаете, че тя беше предвидена за 17.45. Става дума